Buon pomeriggio. Se prendiamo posto potremmo iniziare. Добър ден, госпожи и господа. Ако вземете местата си, ще можем и да започнем заседанието за днес. Предлагам да започнем с приемане на дневния ред. Само една промяна има в него. Искам да отложим представянето на проучването относно Европейската система за убежище. Ако няма възражение, то тогава дневният ред се счита за прият. Втора точка. Съобщение на председателя. Нямам конкретни съобщения. Искам да ви уведомя, че Председателския съвет поиска от нашата комисия да организира едно извънредно заседание с комисари Рединг и Малмстрюм, както и Андор, за да се обсъдят последващите действия относно наскоро приетата резолюция от Европейския парламент – по въпроса за ромите. Проведохме заседание на координаторите в Страсбург по тази тема. Отбележете си, че тази среща ще е в сряда на 29 септември от 4 часа след обед. Предлагам да приемем и предложението на координаторите за избирането на следните докладчици. Господин Мело за Европейската заповед за разследване, господин Морас относно предложението за сезонните работници, господин Яколино за вътрешно корпоративните трансфери и стратегията на Европейския съюз за борба с тероризъм, госпожа София Интвелт. В други ден, сутринта, ще има изслушване относно борбата с сексуалния турмоз върху децата. Госпожа Клеес поиска думата. Благодаря. Вие говорихте току-що за заседанието на координаторите, което се проведе във вторник миналата седмица в Страсбург присъствието на комисари Малмстрем и Рединг. Казахте, че ще има и последващо заседание. Искам да попитам защо трябваше да се проведе заседание на координаторите преди тази среща във вторник в Страсбург. Обичайно това не е задача на координаторите по процедурните правила на парламента. Координаторите се събират за да разрешават процедурни въпроси и за да разпределят докладите между политическите групи. Това беше среща на високо политическо ниво и не разбирам защо не са били поканени всички депутати и най-вече независимите депутати, на които беше отказан достъп до тази среща. Това е абсолютно неприемливо, според мен. Въпросът за ромите е изключително сложен. Избора в случая беше направен от председателите на политическите групи, те решиха Комисията по граждански свободи да се занимае с този въпрос и затова в сряда в 4 часа ще има подобна среща. Ще поговорим по този въпрос утре по време на заседанието на координаторите. Искам сега да преминем към точка 3 от дневния ред. Две споразумения с Грузия, едното за реадмисия, другото за издаването на визи. Искам да дам думата на госпожа Гризбек, Ще дам думата и на съвета и на комисията. След това госпожа Гризбек има думата. Мерси. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря ви за думата. Ако сте съгласни, ще ви представя съвместно двете точки – за лицата незаконно пребиваващи от една страна и е, от друга страна предложението за споразумение за облегчаване на вижовия режим. Тези два текста и тези две теми, които всъщност предлагаме за вашето одобрение, е, искам да кажа, че е, ви препоръчвам одобряването на тези два текста. Е, Миналата седмица се прие споразумение за Пакистан, за реадмисията в Пакистан и по него наистина е, имаше известни проблеми, докато тук се вписваме в логиката на сътрудничество между Европейския съюз и Грузия. И тази логика е напълно ясна. Няколко думи е, за кратко кратко изложение. След конфликтите в 2008 година с Грузия имаше извънреден съвет на Европейския съюз през септември 2008 година, който реши засилването на сътрудничеството и отношенията между Европейския съюз и Грузия, по-специално и в частност чрез обличаване на визовия режим. Съгласно общия подход за упростяване на процедурите за получаване на виза, по принцип се цели такова споразумение за улесняване, което обаче може да съществува само ако има споразумение за реадмисия. През ноември 2008 година съвета официално разреши да се преговаря за такова споразумение и а, стигнахме до проект на текст, който бе отправен до грузинските власти през 2009 година и първи кръг от преговори започна по това време и именно в тези рамки. След това бе парафиран текст през ноември 2009 от преговарящите от двете страни. Искам само да припомня тук, всъщност то е съвсем ясно и двата текста, че Великобритания и Ирландия е, желаят да се включат в споразумението и затова се наложи 3-месечен срок преди подписването на споразумението. С две думи какво се включва в споразумението, условията за реадмисия. Те са възоснова на реципрочност, пълна реципрочност и разпоредбите ще се прилагат както към е, гражданите е, на съответните страни, така и на трети страни. Задължението за реадмисия за хората с гражданство включват и бившите граждани, които са отказали от тяхното гражданство или които са били лишени от това гражданство, но без да получат гражданство на друга страна. Обхваща също така и членовете на семейството, независимо от гражданството на тези членове. Споразумението посочва всички условия, самата заявка, е, данните, които са подадени, документите, е, средствата, чрез които могат да се доказват е, фактите, трансфера, транспорта, транзитните операции – и така всичко, което е свързано с административната процедура около а, самата операция и също така посочва, така както и във всички други споразумения за реадмисия, комитет за реадмисия, съвместен комитет, който ще приеме а, правилник за вътрешния ред. Припомням също така, миналата седмица това бе посочено в Страсбург, че за сега по тези споразумения за реадмисия а, нямаме никакви оценки не сме оценявали още приложението им. Очевидно, в рамките на тези две споразумения държим категорично да получим такива оценки на приложението им, поне за онези, които вече са въведени. Подчертаваме също така в тези два текста волята ни да се постигне пълно спазване на правата на човека съгласно конвенцията, е, в Европа отнасяща се до правата на човека и съгласно всички международни правни актове, отнасящи се до това правно поле. Трябва също така да се подчертае, във връзка с дебата от миналата седмица по споразумението за редмисия, както ви казах всъщност, то всъщност отварям отворена врата, но а, първото споразумение за редмисия, което обсъждахме миналата седмица в рамките на Лисабонския договор, който ангажира нашата отговорност и политически, и економически, защото ние вече се превърнахме в съвместен законодател. Та, за това споразумение от миналата седмица, което, което се отнася до страна подписала случая Женевската конвенция и Европейската конвенция за правата на човека. Затова сега имаме много по-високи гаранции, отколкото споразумението от миналата седмица. Няколко думи по второто споразумение за облегчаването на визовия режим. За всички е, кандидати за виза се посочват условията и се казва, че отговорът трябва да бъде даден в кратки срокове, да е до 7 дни, който може да бъде продължен до 30 дни, ако се налага допълнително разглеждане на молбата, а в случай на спешност този срок може да бъде сведен до 2 работни дни, дори и по-малко. Таксите за грузинските е, граждани е от 35 евро. Припомнят се всички административни условия за мобата за виза. И всички тези административни моменти са напълно е, ясно посочени в това второ споразумение във връзка с облегчаването на този визов режим, като разбира се, това е важен етап е, по пътя на интеграцията е, в Европа. Преди да приключа и да дам думата на моите колеги и на комисията, ще кажа, че всъщност това споразумение се вписва в обща рамка на сътрудничество с нашите е, източни и южни съседи, с всички тези държави от Южен Кавказ. И отвъд волята ни да задълбочим отношенията ни с тези страни, отвън нашите граници, целта ни е и да насърчим сигурността, форма на стабилност и развитие всъщност – на отношенията между Европейския съюз и Грузия. И по този начин това да се впише в правна рамка, в която е залегнала пълна реципрочност. Ето това с две думи е залегнало в тези две споразумения, господин председателю. Благодаря на госпожа Гризбек. Госпожа Фахон. Gospod predsedujoči, najprej bi се рада захвалила поручевалки за оба приправljena документа. Благодаря ви, господин председателю. Е, благодаря първо на докладчика за отличния текст, който бе подготвен. Аз се присъединявам към тази позиция. Това, което е много важно според мен, е, че Европейския съюз трябва да отвори вратите си на третите страни, в случая на Грузия, и на всички от тези държави, които отговарят на необходимите условия. Миналата година направихме такова отваряне за Сърбия и за Монтенегро. Тази година го правим и за Албания, и за Босна Херцеговина. Това е от съществено значение. Според мен това е много важна стъпка за пълното изчезване в един момент на задължението за визии, което ще позволи на гражданите от тези държави да се придвижват по-лесно и мисля, например, за студентите, които са сериозно ощетени, по-ощетени от другите, защото те трябваше да плащат 60 евро, а не 35 евро. Та мисля за всички млади, за студентите, за журналистите, всички те трябва да имат възможност да идват в Европа. А от наша страна така ще можем да засилим културното си сътрудничество с Грузия. Искам също да ви кажа на този етап следното във връзка с облегчаването на условията за получаване на виза. Мисля, че е много важно всичко това да се приложи на практика – защото предишните години се оказа, че това облегчаване на издаването на визите в Балканите не се превърна непременно в практика веднага. Затова ми се струва, че трябва да проследим внимателно пълното приложение на това споразумение за облегчаване на визовия режим. Трябва всичко онова, което е залегнало в това споразумение да се спази. Също така е важно, според мен, да проведем информационна кампания, която да бъде достатъчно ефективна, така че гражданите да бъдат правилно информирани и осведомени за всичко онова, което следва от тези споразумения. Не, тук не става въпрос за свободно движение на гражданите, не трябва да има недоразумения все пак съществуват още ограничения и те трябва също да бъдат спазвани. Тук не говорим за пълно освобождаване на движението на гражданите. Това, което е много важно според мен, е в съвсем кратки срокове от момента, в който държавите са готови да отстраним всички препятствия, които все още съществуват. Това е чисто техническа процедура на първо време. А пък всичко, което засяга политическата сфера, трябва да се уреди в е, е, други, на други равнища. Европа трябва да се грижи за присъединяването, за доближаването до страните, които са извън и които са близки съседи. По този начин можем да споделим ценностите си, особено с младите от тези държави. Благодаря още веднъж на докладчика и подкрепям напълно тези текстове. Благодаря, господин Лизик.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 изказа всички аргументи в полза на това становище. Аз искам да поговоря малко за това какво стана в Комисията по външни работи на 15 септември. И двете становища се приеха без изменения, така че искам да застана зад всички аргументи, които изтъкна госпожа Грисбек. Ние я подкрепяме напълно искаме да се сключат такива споразумения с Грузия. Още един допълнителен аргумент. През последните 4 месеца аз посетих Грузия на два пъти. Един път а, с делегация на Комисията по външни работи и един път а, с делегация на подкомисията по отбрана. И като се има предвид от какви държави бяхме ние членовете на делегацията, трябва да кажа, че бяхме впечатлени относно демократичната система в Грузия, човешките права. По време на първата визита ние извършихме редица наблюдения. Искам да кажа, че Наблюденията, които бяха свързани най-вече с избори в Грузия, бяха доста положителни. Грузия е направила всичко възможно за извършването на демократични избори. Искам да подчертая още веднъж, е, освен това, какъв напредък има в борбата с корупцията в тази страна, най-вече благодарение на президента. Тази държава естествено има редица външнополитически проблеми, които не искам да изтъквам тук, но страната върви в посока към Европейския съюз и чрез включването на тези споразумения ние ще подкрепим този процес. Още веднъж искам да кажа, подкрепим сключването на тези споразумения. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Изабел Раес от съвета. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, че представяте този доклад, който е напълно в хармония с позицията на съвета и по двете споразумения. Съвета счита в действителност, че резултатът от преговорите, водени от комисията, са напълно удовлетворителни и желае бързо влизане в сила на тези текстове. Надяваме се, че процедурата ще бъде извършена бързо. Ние мислим, че установяването на по-тясно сътрудничество и засилени отношения между Европейския съюз и Грузия ще благоприятства контактите между лицата, между гражданите, включително и в борбата срещу незаконната иммиграция в рамките на това споразумение за реадмисия. Сега ще оставя думата на комисията, която сигурно ще представи съдържанието на споразумението. Но просто искам да реагирам на един повдигнат въпрос и да успокоя последния факт – депутатите. Не всички студенти, не, са, не всички студенти са освободени от таксата, но онези, които участват в организирани пътувания, ученически пътувания, както и по-малките от 12 години, всъщност са освободени от тази такса. Това исках да кажа. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Госпожа Дафни Гол от комисията. Благодаря, господин председателю, и благодаря също така на госпожа докладчика за отличния доклад. Ние сме много доволни в комисията за това, че в случая получаваме подкрепата на парламента за тези две споразумения, които бяха договорени е, в обстановка, която всички си спомнят много добре след събитията през август 2008 година. Комисията направи всичко възможно да преведе на конкретен език посланието от е, е, изварения съвет. И в много градивен дух договори тези две споразумения сравнително бързо. Резултатът от тези две споразумения е, отразяват е, политическата воля да се върви бързо напред за осъществяването на договореностите в споразуменията. Сега няма да припомням политическия контекст. Това бе вече споменато в е, изказването на парламентаристите тук. А що се отнася до визови аспект, позволете ми да отговоря на някои от изразените коментари от госпожа Файон в частност. Тези споразумения за облегчаване е, е, отчитат не само придобития вече положителен опит, в рамките на споразуменията за облегчаване на визовите режими, изключени и въведени с Русия, Украина, Молдова, но също така и с страните от Западните Балкани, но също така и с развитието на е, възприемането на визови кодекси. В този контекст трябва също да припомня, че трябва да се отчете наистина това ново въвеждане на визовия кодекс и по-специално член 48 който предвижда засилването на шенгенското сътрудничество по места в контекст именно на това желание хармонизацията да се засили, хармонизацията за условията за издаване на визи. И освен това, комисията има намерението, за да може да облегчи още повече, да улесни още повече издаването на визи, да изработи, както бе направено и за Западните Балкани, основни насоки, които целят прилагането на разпоредбите от споразумението. Последните години се натрупа и добра практика, така комисията също успя да стартира информационни кампании и има такава информационна кампания за грузинските граждани, които а, могат по-добре да разберат точно кои са условията, които са договорени в сключващото се споразумение. А що се отнася до глобалния подход? Естествено, в областта на улесняването на придобиването на визи, ние следиме същия подход, т.е. опитваме се да сключваме такива споразумения едновременно или успоредно с договарянето и сключването на споразумения за реадмисия. Но в случая с Грузия малко направихме нещата по-различно. Във връзка с реда подхода е същия, но за да дадем възможност на Ирландия и на Обединеното кралство да упражнят своя оптин в споразумението, за това започнахме сключването с улесняването на визи, но така или иначе прилагането ще стане успоредно. Споразуменията ще се приложат по едно и също време. Искам да отговоря също така или да се опитам да отговоря на а, питането на докладчика за оценките. Да, искам да потвърдя, че комисията има намерение да представи до края на годината обща оценка за приложението на всички споразумения за реадмисия, подписани и изключени до сега. Il collega а ha chiesto di интервенира. Благодаря, господин Бранс, поиска думата. Uh, Благодаря, господин председател. Що се отнася до споразуменията за редмисия? защо е необходимо една страна, в случая Грузия, да се съгласи нейните граждани да се връщат? Мога да разбера, че те могат да не искат да приемат граждани на трети страни, които може да са пътували нелегално от, е, към Европейския съюз. Е, но е, и на мен ми се струва, че би било по-подходящо тези страни да бъдат тези граждани да бъдат изпратени в своите страни, а не в Грози, Грози през която са пътували. Що се отнася до визите, тук няма връзка с иммиграцията и постоянното пребиваване, но след като някой влезе в Европейския съюз, няма нищо, което да му попречи да търси работа и даже да си намери постоянно жилище, така че той може да стане нелегален иммигрант, а може също така да бъде подложен и на ужасна експлуатация. Опасявам се, че е, твърде голямото облегчаване на визите за много страни създава една е, един външен периметр от квази държави членки. Госпожа Гизбек има думата. Благодаря. Първо искам да благодаря на колегите за тяхното насърчение и одобрение на двата доклада и да благодаря и на съвета, и на комисията за внесените уточнения както и потвържденията във връзка с оценката, защото мисля, че оценката е много важен елемент, за да можем наистина да се впишем в един цялостен процес, който ще бъде правно установен, но който ще отговори също и на нашите цели тук в Европейския съюз. Цели, които може би ще е, успеят и да успокоят нашия колега Понс във връзка с неговите бележки. Мисля, че всички очакваме наистина такава оценка, не само във връзка с позумението с Грузия, но по принцип, за да можем да вървим напред във връзка с общите разпоредби и общите ни цели. Не мисля, че имаше някакви други въпроси, на които да отговарям. Отговори се вече за студентите. Още веднъж ще го кажа. И реципрочността трябва да се спази от една страна, но и самия факт, че тези споразумения са комбинирани визи и реадмисия, именно така представяме нещата и това е примерният подход. Това е точно примера, който трябва да следваме. Аз искам да започнем именно с това, а не с Пакистан. Мисля, че се повтарям, но наистина, може би трябваше да започнем с тези споразумения и политически щеше да бъде по-силно и по, по-образцово да започнем с тези споразумения, колкото с Пакистан. Така или иначе, сега оставам на разположение на колегите, ако има някакви забележки във връзка с тези доклади. Благодаря. Благодаря много на докладчика. Съобщение имам по този въпрос. Първо, краен срок за изменение е 6 октомври в 12 часа на обяд. Също така, моля, не забравяйте, че в подобни ситуации могат да се приемат само изменения, които са свързани с процедурни въпроси. Ще се гласува на 26 октомври и се очаква да се разгледа докладът на пленарна зала през ноември. Госпожа Келър е поискала думата. Signora Keller, Sorry, that was a bit uh, confusing. Um, um, sorry for being late. Извинявайте, че закъснях. Твърде скоро разбрах за промяната в дневния ред и за това можах да дойда до това сега. Има въпроси свързани с споразумението за редмисия с Грузия, както и с въпроса за облегчаването на визите, въпроси за редмисията, Колко души в Европейския съюз могат да бъдат засегнати от тези въпроси? Знае ли се за каква причина са дошли те тук? Дали са дошли да дойдат? да искат обежище. Искам също така да разбера дали е известно дали това споразумение ще изпрати хора в Абхазия и Южна Осетия, региони, където смъртното наказание все още се прилага, така че смятам, че това е важен въпрос. Също така Amnesty International и Европейската комисия за предотвратяване на изтезанията установяват, че все още има много лошо третиране на затворниците, условията са ужасни, има насилие срещу жените в Грузия, така че има и безнаказаност, така че ако изпращаме хора обратно, не ги изпращаме в една прекрасна ситуация. Има ли комисията коментар по този въпрос? А също по отношение на визите имах един въпрос, ама чакайте да го намеря. А може би да се включа след малко. Espresse potranno formare oggetto, a parte la collega Keller, di una nota indirizzata alla... Мисля, че този тип коментари могат да се изпратят в бележка на секретарията и отговорите могат да бъдат предоставени в последствие. Като се има предвид, че е, сме приключили разискванията по тази точка от дневния ред, предлагам да минем към точка 5. Минимални норми, норми за процедурата за предоставяне или отнемане на международна закрила в държавите членки. Искам да дам думата на госпожа Гиом, която ще представи работния документ по един от по-сложните въпроси, свързани с пакета – за обежището. Вече имахме няколко срещи и с докладчите в Сянка, и с комисията и смятам, че има и някои нови развития. И така искам да дам думата на докладчика, за да представи темата и да ни даде представа как, какво се очаква да се случи по-нататък. Смятам, че по, е, доколкото знам по тази точка съветът не е представен на комисията. До госпожа Геом имате думата. Благодаря, господин председател. Работният документ, който ви предлагам, е с цел да разгледаме различните изменения, предложени от Комисията за преработка на директивата, така наречената директива процедури. Този работен документ е дълъг документ, но няма претенциите да бъде изчерпателен. По-скоро става въпрос за политическа оценка на изменените разпоредби в рамките на тази преработка. Именно за да захраним дебата в нашата комисия и да подготвим измененията. Преди да посоча основните насоки на работния документ, искам да ви очертая контекста, за да можете малко по-лесно да, да разберете подхода, който бях избрала за работата. Въпреки хармонизационните мерки, предприяти от 10 години в областта на убежището, все още съществуват много големи разлики в различните страни за приема на молителите за убежище и в качеството на условията и най-вече в решенията. Има цифри, нека да ви дам два примера процент на положителните решения в държавите членки през 2009 година варират на първа инстанция от 65% до по-малко от 1%. Тази констатация е свързана с една и съща държава по происход. А освен това сроковете. Сроковете за обжалване, когато има отрицателен отговор, могат да бъдат 30 дни в една държава и 2 дни в друга държава. Съвсем наскоро имаше доклад на Европейската комисия за приложението на тази директива, актуалната директива. Има и проучване на, на агенции или също така на, на Обединените нации. Всички тези проучвания показват, че има огромни разлики в прилагането на процедурите, независимо от това дали става въпрос за ускорени е, процедури независимо от происхода на държавите, независимо от това дали става въпрос за правната помощ, за достъпа до, до, мобите и така нататък. Така че целта действително е да има една обща единна система за закрила на територията на Европа. Освен това, нека да припомня по Дъблинското споразумение, че е, системите на убежище са сравними. Трябва да бъдат сравними в Европа. Така че единствено процедурни гаранции е, могат е, да гарантират тази единност. Днес е абсолютно необходимо действително да направим един каталог на тези процедури, които се извършват в различните държави. Предложението на Европейската комисия за преработка на директива е много амбициозно. Става въпрос. Отправната точка е много ясна констатация – а именно, че минималистичният подход всъщност не позволи хармонизацията и освен това навреди на самата закрила на молителите за убежище. Считам, че предложението на комисията подобрява чувствително не само достъпа до процедурата, но също така и качеството на решенията. И по този начин могат да се гарантират справедливи и е, хомогенни процедури. Работата на комисията цели засилването на хармонизацията между различните национални системи и това е съществен елемент, който се вписва в нов правен е, контекст и политически контекст след влизането на Лисабонския договор. Действително, тези минимални норми трябва да бъдат заместени е, след Лисабонския договор с е, едни общи норми. Искам да припомня и философията на работния документ. Тук се защитава идеята, според която подобряването на процедурите пред първа инстанция е в интерес както на държавите, така и на молителите за убежище. Това качество на приема на първа инстанция ще позволи на компетентните органи да приема солидни решения, да се намали риска от е, обжалване по-нататък, по-добра идентификация на неоснователните молби и на злопотребите и по този начин да се подобри изцяло качеството на процедурата. Не искам да навлизам в подробности и да коментирам целият работен документ, обаче моя подход беше следния. Исках да се постигне максимално ограничаване на изключенията и по този начин да бъдем по-точни и рамките да бъдат по-ясни относно процедурите. Казвала съм го и друг път, тези изключения в актуалния текст стигнаха до това, че действително липсва единна система и доведаха до изключителни различия в системите в различните държави. Това е, уважаеми колеги, смисълът, който аз исках да, да придам на този документ. Така както и през последните месеци е, сериозно се вслушвах в е, е, докладчиците в Сянка. Благодаря за тези заседания и благодаря за тяхната активност. И от тук нататъка също много внимателно ще слушам предложенията и на съвета, и на комисията. Предполагам, че все още ще има въпроси, въпроси свързани с слуховете около тази преработка на този текст, както и до етапа на напредъка на текстовете в съвета, доколкото чувам, наистина процедурата е много сложна. Благодаря. Благодаря много, госпожа Гион. Госпожа Флотър иска думата. Благодаря. Както е, Силви Гион докладчика, го припомни, тя няколко пъти ни събра, за да можем да работим точка по точка по различните членове от това предложение. От моя страна искам да кажа, че съм много удовлетворена от работния документ, който ни е представя днес – мисля, че той посочва наистина, дори и да не е напълно изчерпателен, посочва ясно кои са черните точки, кои са сенчестите зони, кои са, как да кажа, черните дубки а, във връзка с достъпа до убежището в Европа и тези различия между държавите. А, има някои постоянни елементи, като зоните по границите или съдбата на малолетните лица, много често гаранциите наистина са на, на ужасно равнище. Говори се за някакви ускорени процедури, които са силно критикуеми. Много често съм чувала как от съвета на Европа комисаря критикува злоупотребата с тези ускорени процедури. Мисля, че работният документ тук ни приканва към работа, а именно да установим общи европейски норми, които да въведат основно правило, а именно всеки да може да има достъп до процедура за искане на закрила, процедура, която да бъде надеждна. И това предполага известен брой промени, които да гарантират естествено правната помощ на всеки един етап, освен това езика, език на който, на който да може да се води процедурата, разбираем език. Освен това, обжалването също да може да преустанови изпълнението, защото иначе има риск и освен това компетентни служители, които да се занимават на всеки един етап от процедурите. Това съвсем не е случай в много от държавите. Много често самите е, чиновници в администрациите си придават е, права, които, с които не разполагат на практика и които водят до трагични последици. Много се радвам действително от начина по който работихме, от резултата, който постигнахме и подкрепям предложенията на докладчика. Във всеки случай намеренията са ясно очертани в този работен документ и мисля, че е, това е абсолютно необходим елемент от е, е, общата европейска система за убежище и е абсолютно необходимо също така съвета да поеме по пътя на преработката на тази директива, защото ако това не стане, изобщо няма да можем да говорим за обща европейска система на убежище. За това ми се струва, че тази преработка трябва да се включи в целия пакет с цел установяване Европейска обща система за убежище, която да бъде напълно надежна така че да можем по всяко време и на всяко място да гарантираме за всяко лице достъпа до тази система. Наистина, преработката не трябва да бъде изоставена в някакво разделяне на този пакет, защото това е много важен елемент от това, тази европейска система за общо убежище. Благодаря. Herr благодаря, госпожа Алмайер има думата. Благодаря, господин председател. Колеги, позволете ми първо да благодаря на госпожа Гийом за това, че ни предостави този работен документ, в който тя излага основните въпроси, включени в нейния доклад – и ни дава обща представа за своя подход към директивата на комисията. Мисля, че тук е важно да имаме минимални стандарти. Ето, например, фактът, че един търсещ обежище човек трябва да има достъп до преводач, е, това е нещо, по което всички сме съгласни. Има и други въпроси, по които а, обаче няма такова голямо съгласие. Например, безплатната правна помощ. В последния дебат комисията каза, че в Австрия има една форма на правна подкрепа, на правна помощ, която е, е много успешна. Аз разпитах по въпроса и разбрах, че в Австрия всъщност това е пилотен проект и че в момента правителството няма намерение да въведе такива услуги, защото всъщност резултатите не са били чак толкова добри, колкото се твърди. В Великобритания също се е, отхвърля идеята за безплатна правна помощ, защото резултатите се оказват недостатъчно добри. Важно е търсещият обежище да знае какви са неговите въз... права и в какви случаи някакъв друг тип иммиграция би била по-подходяща за него. Но ако се предоставя правна помощ от държавните органи, това би било много скъпо и това е проблемен въпрос. Така че трябва да внимаваме много тук за какво става дом? Дали става дума за предоставяне на адвокат безплатно в началото на процедурата на кандидатстване, мисля, че това е, е проблемен въпрос. Разбира се, ако става дума за съда, там всеки има право на служебно назначен защитник. Сега, що се отнася до злопотребите, госпожа Флотър може да каже, че всичко според мен е злопотреба, но не, не е така. Ам... Онези, които търсят убежище в нашите страни, трябва да получат такова възможно най-бързо, така че най-добре е да има процедура, която да може да го гарантира. Има обаче и злопотреби с правото за убежището и комисията трябва да има възможност да предприема мерки против е, такива случаи на злопотреби. Ето, например, ако говорим за малолетни или хора, които имат здравни проблеми. Аз нямам нищо против е, към тези хора да се отнасяме с уважение, е, да зачитаме тяхното достоинство, да им предоставяме е, възможност за лечение, но от тук нататък а, трябва да има предвид, че трафикантите на хора нарочно се насочват към а, този тип групи, като, например, непълнолетните и а, карат семействата им да плащат огромни суми, за да може е, тяхното дете да достигне до някои от нашите страни, след което прекарват тези деца в ужасяващи условия и ако те оцелеят, ще бъдат травматизирани през целия си живот от това преживяване. Така че много трябва да внимаваме с избора на конкретни групи, при които процедурата е улеснена, защото това кара трафикантите да изберат свои целеви групи, към които се насочват страните на происход. Сега, що се отнася до образованието, много важно е тези непълнолетни да имат възможност за достъп до образование, независимо от това дали те остават в нашите страни или в крайна сметка бъдат върнати. Защото образованието е много важно за младите хора. Обаче, някой... Обаче тук възниква въпроса а, за хората, които решават да избягат от властите и да останат нелегално. Какво става тогава? А казва се, че тези лица също имат право да а, очакват процедурата, която са започнали за обежище, да продължи. И фактът, че са избягали от контрола на властите, е, не означава, че властите имат право да преустановят тази процедура. Да, обаче е, е много важно властите да имат някакъв лост, с който да могат да спрат тези хора и те да не решават да преминат към нелегално пребиваване. Трябва да бъдат насърчени тези хора да сътрудничат. И за това трябва да се настояват те да дават поне името си и страната на происход и да дадат обяснение защо са в тази страна. И ако не го направят, да не им бъде позволена ускорената процедура. Има страни, в които се правят усилия да се намали продължителността на процедурата до максимум 6 месеца, но като се имат предвид е, пречките, два ли тези 6 месеца ще могат да бъдат спазени и държавите членки е, ще трябва да и техните власти ще трябва да се занимават с даване на обяснение защо е пресрочена процедурата, вместо да вършат работата си. И така, аз съм за ускорените процедури, но трябва да е възможно властите да използват ускорената процедура и търсещите обежище трябва да са длъжни да сътрудничат поне в някаква степен. Сега, когато има хора, които са травматизирани, и когато това е ясно, тогава трябва да има медицинска помощ и лечение, за да може да се помогне на тези хора да проговорят да започнат да говорят. има и решение по въпроса за наказателно преследваните. Има обаче за наказателното преследване на трафикантите няма много възможности хората да търсят обежище от територии извън Европейския съюз и това насръчава трафика. Така че хората търсещи обежище трябва да имат достъп до възможности да подадат кандидатурата си за обежище, да потърсят това обежище и извън територията на Европейския съюз. Трябва, може би, да дадем поне някаква възможност на хората да получат информация преди да попаднат в лапите на трафикантите на хора и преди да се озоват в ужасяващите ситуации, като тази, за която чухме миналата седмица една група трафиканти, която е изнудвала хората да платят огромни суми, е оставила групата, която е трафикирала в пустинята, където хората са умрели от глад. И така, би било добре, ако докладчика разясни тези въпроси, но все още има е, проблеми с процедурата кратката процедура е доста спорна и трябва да се види какво правим, когато има злоупотреби и как могат да се намалят злоупотребите. Благодаря. Благодаря. Господин Браунс има думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да разбера каква е пропорцията на търсещите обежища, които идват в Европейския съюз а, директно от страната, а, от която са избягали и каква част идва през а, сигурни страни. Първите могат да са истински търсещи обежище, но за втората, ако те първоначално са били а, действителни търсещи обежище, след като веднъж са отишли в една а, достатъчно безопасна страна, а искат убежище в друга страна, страна членка на Европейския съюз, тогава те вече не стават истински, е, е, от истински беженци и се превръщат в е, беженци по економически съображения. Благодаря, госпожа Вебер. În primul rând, vreau să vă spun că îmi cer scuze în numele colegii noastre, Nadia Hirsch. Благодаря господин председателю. В началото искам да се извиня от името на Надя Хедж, която е докладчик в сянка от името на групата на либералите. Тя обаче не може да участва днес, затова ще дам позицията на групата по този работен документ и по пакета за предоставянето на обежище като цяло. Искам да благодаря на госпожа Гийом за презентацията, която тя направи днес и за работния документ. Смятаме, че трябва да има обща позиция по пакета за убежището. това трябва да е така, въпреки че част от елементите в пакета се приемат на различен етап. Трябва да имаме общ подход. Знаем, че този подход е по-различен от позицията на съвета в страни от нашите различни идеологии в парламента трябва да гарантираме, че ще се постигне необходимата критична маса, за да се стигне до общата позиция, за която говоря. По отношение на работния документ, който представи госпожа Гийом, в началото искам да кажа, че приветствам въпросите, които тя повдига. По редица теми от предложението на комисията. Смятаме, че минималните стандарти в различните области, например правото на юридическа помощ, достъпа до правни органи, процедурите за обжаване и така нататък, трябва да се пояснят, особено когато става въпрос за малолетни лица, какво означава безопасна страна, безопасна трета страна, страна на происход и така нататък. Всички тези въпроси трябва да бъдат пояснени, за да има необходимото успешно прилагане на текста. Струва ми се, че ако парламента не предприеме бързи действия в тази област, с други думи, да даде своята позиция на съвета и ако парламента не се погрижи да има обща позиция и да накара съвета да приеме тази позиция, то в крайна сметка държавите членки индивидуално ще решават какво да правят те ще правят каквото си поискат, поискат, а пък ние точно това не искаме да става. Разбирам, че различните държави членки имат различни позиции, защото не всички страни са засегнати по един и същи начин. Това е очевидно за всеки един човек. С тази оговорка не трябва да забравяме, че става въпрос за човешки същества, хора като нас, които по различни причини, свързани с заплаха за живота им, заплаха за тяхната лична безопасност, идват в Европейския съюз. И е естествено, първо да им се обърне внимание в страната, в която те кандидатстват за обежище. Надяваме се, че този доклад ще бъде прият максимално бързо и ще приемем пакета до 2012 година. Благодаря господин Бусотил да му думата. Благодаря, господин председателю. Всъщност, в началото искам да пожелая на колегата Агустин Диас Демера честит рожден ден получих думата малко по-късно и той излезе от залата. Надявам се, че ще имам шанс малко по-късно. Тук ли е, между другото? Така или иначе, искам да му пожелая всичко най-добро. Искам да подкрепя в основни линии онова, което каза колегата Моника Холмайер. Аз съм от страна, която е съвсем различна – от страната на Моника, но споделям много отказаното от Моника. В началото искам да кажа, че и аз смятам, че трябва да имаме ясно законодателство по този въпрос и че това законодателство трябва най-вече да ни помага по един ефективен начин да отсеем хората, които имат нужда от международна закрила, от онези, които не заслужават такава международна закрила, защото такава разлика съществува и тя трябва да се направи. Тъй като това ще е от полза за онези, които могат да бъдат квалифицирани като лица, които имат нужда от международна закрила. Ако не направим тази разлика, ще създадем нормативна основа, която да е тромава, която ще доведе до злоупотреби и това ще е в ущърп на тези хора, които наистина имат нужда от закрила. Тъй като реалните случаи ще бъдат размити в един порой от злоупотреби. Споделям притесненията на Моника по въпроси като безплатната правна помощ, например, както и по отношение на ускорените гранични процедури, тъй като смятаме, че те ще станат по-трудни по силата на това предложение – и в заключение искам да кажа, че е добре да приемем един подход подобен на този, който се предписва в учебниците. Да засилим правата, да засилим контрола. Добре, всеки иска това, но не трябва да забравяме какво се случва реално на практика. Има много държави членки в Европейския съюз и моята е една такава. Виждам, че и колегата Ставос Раундаринидис е тук, той пък е от Гърция. Има много страни, които са изправени пред сериозни трудности с законодателство, което имаме днес а сега предлагаме ново законодателство. Така че първо би трябвало да помогнем на затруднените държави членки да се справят с онова, което днес те трябва да разрешат като проблем, тъй като в момента сме ги оставили сами, оставили сме ги на произвола на съдбата и те няма как да се справят с тези трудности. Това е почти невъзможно. Така че, колеги, не се откъсвайте, не се отделяйте от тази реалност. Онова, което се случва на практика. Да, имаме нужда от законодателство, имаме нужда от а, високи стандарти, но както каза Рената Вебер, става въпрос за човешки същества, за това законодателството трябва да е насочено към реалността. Благодаря и ние честитим на господин Диас Демера рождения ден от името на комисията. Поздравления по искане на господин Босотил. Августин става на 80 години, но изглежда изключително добре. Сега ще дам думата на господин Вандерстоп. Благодаря. Госпожа Гийом благодари на докладчиците в Сянка за отличната консултация. Аз не знам какво има предвид тя, тъй като тя въобще не ни покани. И не знам как ще обясним на нашите избиратели, че няма да имаме възможност да кажем нашето мнение относно тази бъдеща политика за обежище. Въобще аз и да получа такава покана, никога няма да я се появя на подобна среща от тук нататък. Комисията говори за субсидиарност, само че въобще не е убедителна. Имам един въпрос по нещо, което каза комисията. Чухме, че тази реорганизация ще доведе до по-голяма последователност между европейските системи за предоставяне на обежище, ще се уеднаквят процедурите, ще има по-добри решения на първа инстанция, ще се избегнат злоупотребите, какво означава по-добро условие и по-добро решение на първа инстанция? По-добро за държавата членка, която е затрупана от хора, които идват да търсят богатства там, или по-добро за онзи, който търси убежището. В текста се казва, че държавите членки могат да приемат положителни мерки. Още веднъж питам, за кого положителни? Говори се и за кандидат за обежище, който влиза в една страна и лъже. Прави се разлика между положителни мотиви за лъжата и отрицателни мотиви за лъжата. Как е възможно да се прави нещо подобно? Значи или лъжеш, или не. Обяснете ми какво означава това. Имаме един въпрос относно допустимостта. На пръв поглед струва ми се, че допустимостта на искането трябва да се преценява от един местен съдия. Не виждам как може да се дават инструкции в тази връзка и как ще проработи тази система на практика. Освен това, терминологията тук се променя. И се променя по типичен начин за тази област. Вместо да говорим сега за кандидати за обежище, говорим за хора, които търсят международна закрила. Така се изкривява реалността. Госпожа Сипел. Благодаря. Благодаря. Господин председателю. Искам да се върна към част от същността на нашите усилия в момента. Изключително важно е да имаме общи стандарти, които ще гарантират единна процедура в Европейския съюз. Очевидно, Положението в различните държави членки е много различно, но това не пречи да имаме общи стандарти. Всъщност, това различно положение е аргумент за постигането на тази солидарност между държавите членки, която трябва да надхвърля само бюрата и центровете за приемане на молби. Да, има центрове за приемане на такива молби и се казва, че времето е твърде дълго, но естествено процесът зависи от качеството на човешките ресурси и броя на човешките ресурси в цялата тази процедура, както и доколко лицата, които се занимават с тези молби, могат да проникнат в реалното положение на лицето, което търси убежище. Когато става въпрос за общи стандарти, не трябва да ни водят само финансовите съображения. В Европейския съюз много бързо превръщаме човешките права в международен въпрос. Трябва да се даде защита, да, но на онези, които имат право на такава защита и закрила. В отделни случаи трябва да се преценява много внимателно. Може да има сериозни основания и, и конкретните случаи трябва да бъдат разглеждани. По въпроса за безопасните страни на транзит, Смятам, че трябва да имаме сериозна дискусия в комисиите, защото ако продължим с настоящата система, ще определим всяка една трета страна в света за безопасна и ще забравим факта, че различните лица имат различни проблеми и различна предистория и онова, което може да е безопасна страна за едно лице, може да е опасно за друго лице. Ние в Европейския съюз трябва да сме модел за защитата на човешките права и не трябва да се задълбаваме в дребни проблеми. Благодаря. Благодаря госпожа Ромеро Лопес. Благодаря. В тази директива Става въпрос за процедурите. Трябва да има минимални стандарти в държавите членки, за да се уеднаквят процедурите и да се справим с големия брой молби за убежище. Предлагам да приемем всички ние от различните политически групи, че злоупотребите водят до проблем, тъй като не се преценява положението на реалните лица, които имат нужда от закрила. С тази оговорка трябва да избегнем тези елементи в текста, които нямат нищо общо с темата. Не можем да говорим сега за справяне с злоупотребите, и от друга страна да говорим за това как трябва да се справим с трафикантите. Ако едно лице е станало жертва на трафик на хора, това не означава, че то е лице, което има нужда от убежище. Трябва да се види какво се е случило в съответната страна. Хората, които търсят международна закрила или убежище, трябва да получат а, такава закрила, ако наистина имат нужда от нея, независимо дали става въпрос за трафик на хора или не. Говорим за процедури в държавите членки, ние не говорим за, за други неща. Неща, които са обект на разглеждане, но в бъдеще. Струва ми се, че тези злоупотреби се изтъкват като основание, за да се защити позиция, която не е основателна. А именно, че има ли злоупотреба, сега всичко останало остава на заден план. Не трябва да се смесват е, тези неща. Имаме процедури от една страна, говорим за уеднаквяване на процедурите в държавите членки. А тук смесваме нещата с трафика на хора. Това са различни въпроси. Когато говорим за трафик на хора, това си е отделна тема. Когато имаме жертва, имаме жертва и толкова. В тези случаи обаче има достранна жертва. Госпожа Лътфорд. Благодаря, госпожа председател. Извинете, господин председател, благодаря на госпожа Гиом за полезния работен документ. Правителството на Великобритания наскоро информира Европейската комисия, че временно е преустановило връщанията на граждани в Гърция по регламента от Дъблин, защото има 13 1300 кандидати, които в момента подлежат на съдебни дела в Великобритания, т.е. се очакват е, очаква се да минат още поне две години. Това са хората, които ам, не знам всички, не познавам всички случаи в подробности, но това са хора, които не искат да бъдат върнати в Гърция. Така че Великобритания взе решение да се занимае с тези кандидатури сама и да не използва инструмента от Дъблин. Това ме навежда на няколко мисли. Първо, аз винаги съм подкрепила високите стандарти на процедурите за беженците, спазване на международното право и напълно справедливо отношение към всички кандидати и да се направи така, че никой, който заслужава обежище, да не получи отказ. Но от друга страна е добре да имаме една ефективна, не е твърде скъпоструваща процедура и на трето място – нещо свързано с и, две, и с двете тези цели. Трябва да имаме и обществена подкрепа. И трите цели са доста сложни за постигане. От една страна трябва да има ефективна и не твърде скъпа процедура, трябва да има и високи стандарти. И ако системата работи добре, тогава няма да има нужда от обжалване, защото обжалванията няма да постигат резултати, защото решението ще е справедливо. Така че много е важно да има много добра работа с кандидатите, а, да бъдат те интервюирани подробно и прочие. А, така че това само по себе си води до забавяния, но пък ако решенията са по-добре обосновани, тогава няма да има обжалвания. Аз не смятам, че мога тук да изложа а, конкретните мотиви на британското правителство, но все пак. Нека да не губим а, връзка с действителността. А, хармонизация, добре, но нека да видим докъде сме стигнали в приложението на първия кръг европейски директиви. Ясно е, че има много проблеми при приложението. Така че не трябва да бъдем твърде амбициозни. Защото ако се питаме да постигнем максималното, може да не постигнем нищо. На сметка се иска всяка една страна да има една прилично работеща система за беженците, а за съжаление това не се случва. Не посочвам конкретни страни, знаем, че има проблеми в някои страни а, знаем кои са те, но най-важното е тук, че вече има европейска служба по бежанците, има много повече сътрудничество, много повече обучения, които се предоставят на европейско равнище и трябва тези практически мерки на сътрудничество да получат точно толкова внимание, колкото и законодателните мерки. И така, аз винаги съм твърдяла, че трябва да има и високи стандарти, и ефективни процедури, които да не скруват да е, скъпо, но все пак настоявам да не бъдем твърде амбициозни. Една обща система за беженците от 2012 година е нещо, което няма как да се случи. Така че, нека да си вършим работата прилично и да не създаваме нереалистични очаквания. Разбира се, че искам стандартите да са високи. Искам качеството на системата за беженците да е такова, в Европейския съюз да е такова като на Ролс-Ройс, но едва ли това може да се случи за две години. Благодаря. Колегата Майер има думата. Накратко. Като си има предвид, че колегата спомена въпроса за трафикантите на хора и директивата за процедурите в Германия през 90-те години имаше толкова много подобни случаи, че ам, сме станали експерти в тази област. Тук говорим за това как може да се злоупотребява с различни спънки в процедурата. Нещо, което доведе до промени в системата в Германия. Ето, например, ако има групи, които се ползват от особена защита, тогава има тенденция сред трафикантите на хора да се опитват да се насочват именно към тези групи, да се опитват да ги привлекат и да ги вкарват в по-големи да вкарат много повече хора от тези групи в Европейския съюз. Така че много трябва да внимаваме с стандартите и процедурите и да не се е, работи така, че да има повече стимули за трафикантите и е, в крайна сметка да се да стига до повече загинали младежи. Защото доста, е, доста лош опит има в тази област. Сега, що се отнася доказаното госпожа Зипер, е, Съгласна с госпожа Лътвър, че трябва да сме реалисти. Има много неща, които искаме да заработят. Искаме да има защита за онези, срещу които има преследвания и турмоз, но се оказва, че влизат много хора, които търсят е, обежище без е, реално е, да им се полага. И поради огромният им брой хора, които действително заслужават обежище, не, бъдат, не, не са чути. Затова трябва да създадем една по- реалистично работеща система, която да действа по-бързо и да се действа така, че да няма злопотреби от страна на хора, които идват в Европейския съюз по съвсем различни съображения. Сега, що се отнася до онези, които бягат от властите? Честно казано, това не мога да го разбера. В една страна, където има едни минимални стандарти, не би трябвало да има причина търсещите обежище да бягат от властите, защото процедурите са ясни и нашето намерение е да гарантираме тези минимални стандарти. Не сме да посочим обвинителен с пръст а, някои държави членки. А, в крайна сметка и от Германия вече не се връщат хора в Гърция, но сме изпратили хора от Бавария в Гърция за предоставяне на практическа помощ. И така, е, разбирам вашите съображения. Когато една страна е в тежко положение, е много важно да се види как може да се предоставя практическа помощ по-бързо, отколкото в миналото. Да казвам, че трябва Европа да е една защитена крепост – Казвам, че трябва да помогнем на онези, които а, е, заслужават обежище, но ако искаме да го направим, тогава трябва да направим така, че те да могат да бъдат чути и да не, е, и да не се изгубят сред огромните потоци и хора, които влизат и кандидатстват по тези процедури. L'intervento, dopodiché parola al Consiglio perché siamo già in ritardo. Нашия колега Ламбринидис поиска думата и след това ще дадем думата на съвета, защото вече закъсняваме. Съвсем накратко. Смятам, че тук трябва да се работи в пакет. И в този контекст мисля, че е много важно парламентът да направи предложение. Именно парламентът трябва да го направи, защото що се отнася до необходимостта от един постоянен механизъм на солидарност за държавите членки, които получават най-големите потоци, търсещи е, убежище. Това е ясно, защото всички предложения за преизглеждане смятат, е, че регламента от Дъблин трябва да продължи да действа. Тоест страната, в която влезе за първи път беженецът е длъжна да вземе решение по кандидатурата. Добре, но трябва в системата да се въведе и още нещо, което не съществува днес, а именно механизъм за солидарност, за реалокация, за преселване на кандидатите, в която всички страни в Европейския съюз са съгласни да участват. Ако не го направим, няма да разрешим проблема и ще има хиляди търсещи обежище, които се третират по начин, по а, който не би трябвало в Европа да, да, да третираме а, хора. Така че в Европейския парламент отново трябва да подемем инициативата и да настоим за значението на механизма за солидарност. Благодаря. Bene, quando abbiamo iniziato... Когато започнахме дискусията, представителя на съвета не присъстваше в залата, но сега е тук. Господин Стайн е тук. Давам му думата и ще го помоля да представи по възможно най-точния начин докъде е стигнала работата по това досие. Заповядайте. Благодаря ви, господин председателю. И благодаря на всички присъстващи. Аз не исках да говоря конкретно по определени точки на този етап, но исках просто да очертая общата картина за това, докъде сме стигнали в съвета. Просто да очертая една пълна картина това. Но ако искате да навляза в специфичните точки, ще го направя. На първо време искам да благодаря искрено на госпожа Гийом и да поздравя за отличната работа, но всичко това показва колко е много сложна тази тема. Ние го установихме и в съвета. Технически погледнато под испанско председателство, гледахме нещата доста подробно, но остават някои въпроси, които са наистина изключително сложни. Те са едни плетеници, които не успяваме да разплетем просто. Сега, под бългийско председателство Пожелахме да продължим в работните групи на техническо равнище в съвета. В началото на месеца имаше министерска конференция на тема обежище с членове на вашата комисия. Ставаше въпрос точно да се представи подход от долу нагоре, т.е. от практическата страна в държавите членки да почнем да се представи положението и там вече е, видяхме и предложенията на комисията и по този начин ни реагирахме ние вече в съвета и благодарение на тази конференция действително конкретно напреднаха нещата. Ние имаме намерение да продължим, категорично го казвам, напълно съзнаваме, че трябва да продължим и искаме да присъединим Европейския парламент към нашата работа. По това няма разминаване, но е вярно, че въпросите са изключително сложни, но не само сложни, но са и политически чувствителни. Представете си колко е трудно за нас в съвета. Но във всички случаи трябва да знаете, че няма да жалим сили да успеем да постигнем някакъв резултат в най-кратки срокове. Благодаря. От комисията госпожа Мюриел. Да, благодаря. Искам да подчертая тук е, поздравленията за труда на госпожа Гион. Тя е подчертала действително ключовите моменти и именно това, което е трудно за нас в съвета. Добре е идентифицирана основната идея в предложенията на комисията, а именно фронтлодинга, засилването на разглеждането на молбата на първа инстанция – в интерес на държавите, но и в интерес на а, кандидата за убежище, за да могат тези решения да са по-стабилни в момент на едно евентуално обжалване. Сега, аз тук а, няма да говоря само за по-доброто качество на нормите, но по-скоро да ви кажа, че им установихме, че има нужда от по-добро управление, включително и на актуалните норми. А, така го каза и госпожа Гийом. Мисля, че трябва да се напомни. По-добре можем да въведем една е, по-ефективна система на убежище а, при по-доброто прилагане на нормите. Госпожа Гийом припомни бъдещите срокове. Мисля, че дискусията също показа, че за да се избегне евентуално отхвърляне на цялото досие, е много важно парламента бързо да излезе с мнение по този въпрос, така както и госпожа Малстрюм се изказа по време на конференцията в Брюксел преди няколко дни. Това ще бъде ключов момент за продължаването на дискусията. А именно резолюцията на парламента по този въпрос. Благодаря. И сега давам думата отново на госпожа Гийом. Да, набързо по няколко повдигнати въпроса, уважаеми колеги. Първо искам да отговоря на представителите на политическите групи. Най-редовно събирах докладчиците в сянка. Съжалявам за колегата, който каза, че не е идвал. Той наистина не е идвал, но не знаем защо. Съжалявам за него. А, Дискусията е интересна днес, защото показва действително всички измерения на въпроса за обежището, целият пакет и директивата за приема, и директивата за процедурите. Всичко това е много важна основа за работата по другите директиви и исках да го подчертая. Чувам какво казват колегите, а именно а, нотите наречени реализъм – Чувам ги тези ноти и това действително ще ни накара да се съсредоточим върху това, което трябва да представлява директирата по процедурите и в крайна сметка да ни я превръщаме в нещо, което тя не може да уреди и не може да каже. Оцених е, високо това, че е, е, ми посочихте онова, което е положително и което не е, но искам просто да посоча, че съзнавам напълно каква е трудността за съвета, разглеждайки този текст. Знам много добре, че дискусиите между парламента и съвета по тази тема ще бъдат е, доста трудни, да ги наречем. Е, тук не стана въпрос именно за съпротивата или поне много финно, но тази съпротива е свързана с финансовите разходи, защото една такава реформа в Европа струва пари и за някои държавите членки тези разходи наистина изглеждат непреодолими. Разбира се, ще имаме възможност да се върнем на тези въпроси. Ще продължим да работим в частност и за финансовите измерения. Но на този етап искам да изкажа следното убеждение, особено пред докладчиците в Сянка. Именно лошите процедури, лошата организация струва много скъпо отвъд първата инстанция, а не, необходи, не непременно хармонизацията на нормите. Така че ще продължим да работим по всички тези пречки. Както го казах, сигурно ще е доста продължително. Има такъв риск, но във всеки случай споделям мнението на някои от колегите, не всички, но някои колегите, които говориха за необходимостта да работим сравнително бързо по представането на доклад. Надявам се наистина да успеем възможно най-бързо, въпреки трудността, защото съм абсолютно убедена, че парламентът трябва да има силна позиция по тази директива и по тези изменения. ci sono altri interventi? Други желаящи да се изкажат? Има ли? Намирам, че тази дискусия беше доста пълна, доста изчерпателна по тема, която е, е много трудна, трябва да го признаем всички. И не разполагахме с малко време. Надявам се, че ще успеем да спазим е, предвидените графици и така ще и постигнем целите си на време. И така, сега ви предлагам да продължим по дневния ред. Става въпрос за шеста точка. Глобален подход относно предаването на данни от досиетата на пътниците ПНР на трети държави. През последните дни, на 21 септември, бе прието съобщение на комисията, в комисията относно този глобален подход за предаването на данни на пътниците в ПНР, така както бе поискано от май месец. Сега ще приканя комисията да ни представи този текст, но ви предлагам да се оточим дискусията около аспектите, свързани с поверителността на данните и по-специално в рамките на споразуменията, които се договарят с Австралия, САЩ и Канада. И ви предлагам това да стане при закрити врата. Но за първото изказване давам думата на господин Фрибе. Thank you very much, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Както вие споменахте, миналата седмица комисията прие един пакет от предложения относно обмена на информация във връзка с досиетата на пътниците. В пакет